декларация на съвета и комисията за е, следене или наблюдаване на адвокати в Европейския съюз. Давам ви отново думата госпожа Калнина Лукачевица от името на съвета. Госпожо председател, уважаеми депутати, беше поискано от е, съвета е, да се намеси в тази тема за наблюдението на адвокати. Е, разбрах е, и, че е, госпожа Сърджентини е внесла устен въпрос относно следенето на адвокатска кантора от разузнавателни служби. Преди всичко трябва да кажа, че съветът не е в състояние да прави каквото и да било изявление по твърдения за следене от страна на тайните служби. Поддържането на реда и законността, гарантирането на вътрешната сигурност са национални прерогативи на държавите членки. Поради тази причина съветът няма данни за следене от страна на национални служби по съображения, свързани с националната сигурност. Също така искам да кажа, че събирането и обработването на лични данни от националните служби за сигурност в момента не се регламентира на европейско равнище. Директивата от 1995 година, рамковото решение от 2008 година за защита на личните данни не се отнасят до този тип събиране и обработка на данни предложението за директива в тази връзка, събирането и обработването на лични данни за разкриване, разследване и преследване на престъпна дейност изрично посочва, че националната сигурност е съображение, което може да бъде наведено като аргумент в тази връзка. Твърдяната дейност не може да бъде коментирана от съвета. Имаме Хартата на основните права, директивата за достъпа до адвокатска защита гласи, че поверителността на отношенията между адвоката и довереника – се гарантира също както и достъпа до адвокатска защита. Тази разпоредба обаче се сблъсква с практическата дейност на национални служби за сигурност при водене на техни разследвания. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Юрова от името на комисията. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, комисията проявява загриженост за появилите се в е, печата твърдения за следене на адвокати от тайните служби. Е, неприкосновеността на информацията в отношенията между е, клиенти и адвокати се защитава от член 7, както и 47 и 48 процесуални права от хартата за правата на човек европейската. Следва обаче да напомним, че е, хартата се прилага само за държавите членки по повод на изпълнението на европейското законодателство. Тоест, националната сигурност е все така прерогатива на държавите членки, така че когато държавите членки предприемат е, дейности е, по тайно следене на основание охрана на националната сигурност, това е дейност извън рамките на европейското законодателство и съответно хартата е неприложима. При това обаче клаузите за изключение следва да бъдат тълкувани е, строго в светлината на практиката на Съда на Европейския съюз. И всяка държава членка, която би искала да, да ползва изключението, следва да докаже, че е, става дума за защита на е, най-важни интереси на държавата в областта на сигурността. Когато хартата е неприложима, националните е, законодателства съдържат е, други е, охранителни разпоредби. Комисията също така се стреми към е, висока степен на гарантиране на процесуалните права на обвиняемите лица. От 2009 година насам сме постигнали значителен напредък в тази посока с приемането на три директиви. За правото на езиков превод, директива през 2010 година, правото на информация от 2012 година и наскоро за правото на достъп до адвокат. Последната директива следва да бъде транспонирана от държавите членки до 27 ноември 2016 година. И комисията внимателно ще следи този процес. Член 4 от същата директива недвусмислено прогласява принципа на спазване на поверителността на информацията, на връзките между заподозрени или обвиняеми лица и техните адвокати при упражняването от страна на първите на правото на достъп до правна помощ. Следва да се подчертая обаче, че в директивата се поставя акцент върху наказателното производство. Ето защо в преамбюла към директивата се пояснява, че поверителният характер на отношенията между клиенти и адвокати се отнася само за такива отношения, когато е, лицето, ползващо адвокат, е заподозряно или обвиняемо е, по е, наказателно производство. Тоест, не става дума за случаите на възникнало подозрение без обвинителен акт. Благодаря. Да започнем с изказванията на представителите на групи. Минута и половина. Господин Ленерс. Благодаря, госпожо председател. отношенията между адвокати и техните клиенти са много специални и поверителността е от изключително важно значение. Така гражданите ще могат да имат доверие в законността. Това е част от е, механизма на демокрацията, което не означава, че не може да се събира информация за този процес. Според мен, в изключителни обстоятелства би било възможно да се разрешава следенето на подобни контакти при условие, че се спазват съответните процедури когато става дума за съображения от е, националната сигурност събирането на информация може да е от ключово значение за дадена страна за защита на своите граждани. Съвета и комисията вече ясно казаха, че става дума за национално правомощие. И тази е, тематика в е, Нидерландия е, е урегулирана по съответните правила, има се съответния механизъм на надзор и нека националните власти да решават този проблем. Благодаря, господин Лопес Агилар. Виждам, че сте си намерили вече мястото. Заповядайте. Благодаря, благодаря на комисията и на госпожа комисаря. Тези парламентарни прения на някои могат да се видят маловажни в сравнение с други теми, които обсъждаме, но не е така. В Европейския съюз е много голям броя на адвокатите, и правото на адвокатска защита е основополагащо в европейската култура. Масовото следене, подслушване, шпиониране е тежко нарушение на личните права и на правото на поверителност на връзката между клиент и адвокат. Трябва категорично да кажем не на подобна практика. Имаме основния закон за защита на основните права и свободи. Трябва тежко да се санкционират това транснационално престъпление, което нарушава всеобщото право на представителство и на защита в съда. А производството е изложено на заплаха от компрометиране при подобни действия за наблюдение. Комисията може да изиграе много важна роля. Съвсем ясно трябва да кажем, че ще бъде прието необходимото законодателство и всяка институция ще положи максимални усилия. Благодаря. Госпожа Викстром. Благодаря, госпожо председател. Това е госпожа Викстрам. В европейските правови държави е, е, фундаментално е правото на е, неприкосновеност на информацията обменена между клиент и адвокат. Разбира се, ръка за ръка с това право върви поначало правото на адвокатска защита. И ако нашите тайни служби е, събират е, информация от такъв характер, то то това е, е категоричен в разрез с, с това право и е абсолютно недопустимо. И е явно е, е, има, има някакво основание твърдението, че е, адвокатска кантора е била обект на такова наблюдение от да, холандските тайни служби. Вероятно, такива неща стават и в други държави членки. И аз питам, какво мислят съвета и комисията? Смятате ли, че подоб, подобна оперативна разработка на, на а, адвокатски кантори съответства на европейското законодателство. Какво да кажем за хартата на основните права и свободи? И ако такава една дейност е, е прерогатива на държавата, т.е. извън е, приложното поле на европейското законодателство, с оглед на националната сигурност, как определяме всъщност националната сигурност? Означава ли тя, е, че на европейските граждани се отказват каквито и да било права? И питам, какви мерки възнамерява да предприемат съветът и комисията, така че поверителните отношения между адвокати и клиенти да, да бъдат зачитани? Ще бъдат ли предприяти конкретни мерки срещу държавите членки? И в крайна краща, кога най-сетне парламентът ще получи една приемлива легална дефиниция на понятието национална сигурност? На следващия оратор, господин Абан, за минута и половина. Благодаря. Искам да коментирам какво се случва в страната на баските. Там бяха арестувани 16 е, граждани е, и адвокати, които ги защитават. Трима такива адвокати са били арестувани. Вчера дори са били изправени пред съда. И всичко това се случва след е, многолюдни демонстрации в протест е, на подобна политика в е, страната на баските. Става дума за политически действия. Тези хора са арестувани заради тяхната политическа дейност. Това е опит на страна членка да нарушава основните права включително правото на е, защита и представяне. Тоест, е, нашата страна отрича изконни права на своите граждани. Освен това, е, всъщност ги съди за по обвинения, за които те вече са излежавали присъда. Испания всъщност все повече се отдалечава от представата за законова държава и Европейския съюз трябва да направи така, че е, в Испания тези неща да бъдат коригирани. Председателката прекъсва сега госпожа Сърджентини. Една минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Европейците очакват от властите откритост. Очакват от тях да спазват закона, да бъдят доверие. Но, за съжаление, въпрос на време е на едно или друго място в Европа да стане ясно, че адвокатите ги следят. Това се случи е, в е, е, Холандия и се оказа, че дългогодишна практика на АИВД, на холандските тайни служби. Как може професионално да се поддържа контакта с довереника, ако поверителността на тези взаимоотношения не се е спазва, въпреки че по член 4 категорично се изисква да се запази тази поверителност. Хартата на основните права и свободи също гарантира а, това право. Затова се обръщам към вас, госпожо Юрова. Обръщам се и към а, съвета. Ще предприемете ли действия така, че холандските власти и всички други власти да спазват тази поверителност. Благодаря. Господин Фос има думата. Благодаря, госпожо председател. Е, е, може би ще се повторя, но е важно. Важно е да се каже и да, и да се повтори, че отношенията между е, адвокати и клиенти са неприкосновени, поверителни е, и че това е предвидено в е, основните актове за правата на човек. Е, независимо от общественото качество на клиента, прочим, журналисти или, или нещо друго. Тук става въпрос за основополагащи принципи на Европейския съюз. И сега от Европейския съюз се очаква да препотвърди този основополагащ принцип. Оставам с впечатлението обаче, че тук вниманието се съсредоточава върху един отделен случай и по този начин периметъра на този разговор е, се ограничава, е, според мен, неправилно. Е, вътрешната сигурност, да, е прерогатива на държавите членки. Съветът не може да се занимава с отделни случаи на нарушаване на поверителността. И тук става дума за, за Холандия, за случаят е от Холандия. Холандия, разбира се, е демократична е, е, държава и на мен ми се струва, че въпросът може да бъде уреден на място. Господин Албрех получава думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Тук има два проблема. Първо, е, този случай не е първият и единствен случай, когато страна членка се крие зад изключението за национална сигурност в договор. Знаем, че същото се е случило в Обединеното кралство. Там е унищожена информация от журналисти. Сега чуваме, че е осъществено следене на адвокати и пак със същия аргумент национална сигурност. Крайно време е комисията да разследва случая, да поиска съда да излезе с ясна дефиниция за национална сигурност и е, ако страните членки не го направят, това трябва да направи комисията. Парламента трябва да настоява за същото. Втория въпрос е какво означава това да се осъществява следене на журналисти или адвокати. Сега, след атентатите, които, на които останахме свидетели миналата седмица, сега се говори за задържане е, и когато става дума за журналисти и адвокати, е, председателката прекъсва оратора. Сега съвсем къс процедура за спонтанни изказвания. Трима души. Първият е господин Полчак. Заповядайте. Пани мисто председкиня, е ме троху лито, че съм дост... Благодаря, госпожо заместник председател. Съжалявам, че не можах да говоря за е, квотите запазени за жени в е, управителните органи на е, дружествата, но ще използвам този е, случай да се изкажа. Въпросът е дали можем да се месим в дейността на държавите членки, които следва да транспонират законодателството. Ако една държава членка се отклони от това изискване? Кой може да я принуди да е, спазва нормите на хартата на основните права. Трябва да помислим какви механизми имаме. Е, това отнасям както към квотите, така и към въпроса за е, поверителността на отношенията между адвокати и клиенти. Иначе няма да стигнем до никъде. Благодаря, госпожа Андерсън неприкосновеността на личната информация е поставена под заплаха в различни области. Наскоро бяха арестувани 12 на адвокати, представящи баски е, активисти е, за граждански права. И това, разбира се, е неприемливо. Всеки има право на адвокатска защита. Адвокатите следва да могат да си вършат работа без намеса на държавата, без да бъдат сплашвани. За съжаление, в Ирландия ние твърде добре знаем какво може да стане, когато държавата се опитва да възпрепятства правозащитниците е, в извършването на тяхната дейност банди лоялисти у нас посегнаха на живота на юристи правозащитници. До там може да се стигне, когато държавата се опитва да се меси в правата на хората. Благодаря. Следващият оратор, господин Корао, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Колегата Ленер каза, че да се водят разисквания по този въпрос не е важно. Не. По-скоро съм съгласен с колегата с Арджентини, която каза колко важна е тази тема. Когато говорим за националната сигурност, за дейността на полицията, за нарушаването на основните права, трябва да включим тук и правото на поверителност на отношенията между адвоката и довереника. Защото иначе излиза, че тези права, за които сме се борили толкова дълго, всъщност се нарушават с лека ръка. Те никак не са сигурни норми. И тази заплаха всъщност е отразена в директивата от 2013 година. И тя трябва да стигне до всички държави членки на Европейския съюз, за да може да се постигне напредък по темата. Благодаря. Сега давам думата от името на комисията на госпожа Юрова. Дами и господа, абсолютно съм съгласна, че проблема е много сериозен. Но нека да повторя, в момента това е, е ресор или въпрос от е, правомощията на националната държава и е, съответните действия са извършени от националните органи за сигурност. Европейската е, комисия е готова да осъществи мониторинг е, на директивата за правото на достъп до адвокат, но, както казах, принципа за спазване на поверителността между комуникациите между заподозрените и адвокатите е общо прият. Това е положението. За момента комисията ще следи какво се случва по този въпрос на европейско ниво и на национално ниво, включително конкретните случаи, които в момента се решават от Европейския съд и Европейския съд по правата на човека. Благодаря. Merci, madame. Благодаря и за да приключим госпожа министър Канина Лукашевица. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за изказаните мнения по, по въпрос, пораждаш загриженост. Аз във всеки случай ще направя необходимото до съвета да достигнат изразените от вас становища. Както казах обаче, в самото начало съветът не е обсъждал е, този конкретен случай, който е предмет на е, днешните разисквания и определено не е вземал становище. По него, по причини, които вече посочих. Всяка от държава членка отделно е, регламентира опазването на националната сигурност. Така че, уважаеми депутати, благодаря ви за вниманието и за проведените разисквания. Благодаря.